Hello. Добър ден. Shall we go? Oi, Presidente, come sta? Stefano, come stai? Shall we go, please? If I may. И така, продължаваме. Ако обичате, ако обичате, е, Очаквам вниманието ви. След почивката продължаваме с дневния ред на Комисията по граждански свободи. Първо е, трябва е, да приемем дневния ред с промените. Е, точка 5 отношенията с Швейцарската конфедерация, също така и за подкрепата за офиса за убежища. Но докладът беше отложен. Съгласни ли сте? Добре. В такъв случай продължаваме. Е, пристъпваме към следващите заседания в връзка с е, делегацията от 28 март. съставате три пълноправни члена. Имаше четири молби за придружаващи имената. according to the rules of procedure of the House uh, the... Uh... Но uh, според uh, правилника за вътрешен ред на Европейския парламент броя на придружаващите членове не трябва да превишава броя на пълноправните членове. Така че има три пълноправни члена, следователно трябва да има само трима придружаващи. Така че е, трябва да решим е, кои придружаващи члена ще участват в е, това посещение. Е, Ръковители на делегацията трябва да се допита до пълноправните членове и е, съответно е, според представителите на различните политически партии в Европейския парламент следващите, следващите депутати ще придружават пълноправните членове. Ако не възражавате, състава на делегацията е прият. Благодаря ви. Е, сега е, за е, езиковия режим на комисията Либе няма да има шведски, естонски, малтийски и хърватски тази сутрин. Благодаря ви за разбирането. Сега пристъпваме към шеста точка от дневния ред резултати от политическите диалози, финансови програми в областта на вътрешните работи. тук е, е, е, говорим за общи разпоредби, убежище и миграции, инструменти за финансово помагане, процесно сътрудничество. Е, нашия доклад е, е Силви Гиом за фонда Обежище и миграция и финансово помагане на полицейско сътрудничество и управлението на кризите. Е, доклад е Мариан Жан Маринеско политическо, а за полицейското сътрудничество е, Салвадоре Аколино е докладчик. И сега аз приветствам Стефано Монсервизи, който е генерален директор по вътрешните работи, който ще ни занимава с, с резултатите по политическите диалози, съобразно член 13 от регламента на Европейския парламент и на съвета за определени общи разпоредби за фонд Обежище и миграция. Е, е, диалога ще бъде между комисията и държавите членки и трябва да изградим между многогодишни програми между държавните членки, като диалога е, е за ресурсите, които трябва да се постигнат за националните програми, за да се справим с потребностите и приоритетите на държавите членки в различните области, които се покриват от отделните фондове. Резултата от всеки политически резултат е, е отразен в протокол, по който има заседание. Комисията изготви е, списъци с информация за държавите членки и в някои случаи има резултати от политическия диалог за всяка държава членка и е, този документ беше разпространен разпределен между членовете на Комисията по граждански свободи. Сега искам да дадам до сервиси за кратко встъпително слово, който да ни занимае с резултатите от политическите диалози в областта е, убежище, миграция и е, фонд за интеграция. Е, е, до 10 и няколко после ще чуем посещението за диалозите по политическите по политиката до 10.40. Господин Мансервизи, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за отправената ми покана. Както аз Лично неколкократно съм повтарял, е, това е много важен е, е, диалог. Това е начало на постоянен диалог между комисията с членовете на комисията по граждански свободи, с членовете на парламента като цяло. Говорим за парите на накоплаците и искаме тези пари да се разходват по истински стратегически начин. Ние винаги сме казвали, че постоянният диалог с парламента за нас е много важен. Както вие напомняте, припомнихте, днес обсъждаме въпроса за резултатите от политическите диалози и аз съм изготвил фишове за всяка отделна страна, където са обобщени основните проблеми. 32 диалога бяха проведени е, е, е, и е, говорим е, включително е, и за фондове с асоциирани страни. Имаме три основни въпроса при процеса на оценката. Първо, по време ние работихме прагматично, защото диалогът беше успоредно с въвеждането на правно основание. Искахме, доколкото можем и доколкото може да се постигне споразумение по правното основание, но вече е време да пристъпим и на разговор по същество. И казахме, че в споразумението с всяка държава членка е, трябваше да се вземе предвид какво ще се включи в националните програми. Това трябваше да бъде прагматично, защото говорихме и по преговори за правното основание. Е, е, това трябва да се включи в окончателните национални програми. И това, което беше подчертано от парламента многократно, а, uh, Спазвай и обяснявай. Това беше изходната точка, за да се знае откъде тръгваме във всяка страна. И това се основаваше на анализ на, на пропуските, ако мога така да кажа, този анализ беше изготвен от комисията. Имаше ключов документ, който беше разменен с всяка държава членка, за да могат е, там те да обяснят е, причината за съответната ситуация в страната. Така че трябваше да има обща изходна точка, къде се намираме. На второ място диалог докъде иска да стигне въпросната държава членка, какви да са постиженията, какви да са целите на всяка държава членка. И на трето място, трета важна точка е, е от тази гледна точка ние определяме процедура, е, е, процедура съобразно нашите възможности, е, но всичко се определя от целите, които искаме да постигнем. И според мен това е втората точка. Тя беше много полезна да се определят целите на този диалог. И е, е, целите като цяло беше да има съвместно раз, разбирателство, е, да имаме четене, което да бъде двустранно е, е, ако комисията има различна идея, да постигнем винаги е, споразумение. Но да имаме една почтенна представа за това, къде се намираме. На второ място всичко да се ръководи от политиката. Във всяка държава членка трябваше ясно да каже какво иска да направи и е, особено когато говорим за убежище и миграция. И на трето място, много важно да има собственост на държавите членки. Това е много деликатно, защото не се отъждествява с процедурата, а просто да има ясно разбиране какво искаме да направим. Въпросът е много чувствителен за нашите граждани. Няма нужда аз да ви го казвам. Така че, за да упростим нещата, собствеността е от ключово значение. Моята преценка за резултатът е, че диалозите бяха изключително положителни защото е, ваш, нашата цел за упростяване на цялата система действително е, трябваше да се постигне от е, всяка държава членка, но не беше ясно предварително, че така ще стане. Всеки чете процедурата и я пригажда както иска, така че ние искаме да се упрости начина по който говорим какво искаме да постигнем и е, беше полезно държавите членки да излезат от е, собствената си бюрокрация. И това беше много важно. Е, и освен това имаше известно недоверие, още от самото начало беше ясно. Не всички държави членки бяха склонни да водят политически диалог. Като цяло те казваха, това си е наша работа. Да, действително, това си е тяхна работа, обаче ние трябва да е, одобряваме националните програми. Трябваше да работим да се запълни тази празнота. Винаги има празнота, е, винаги има така неща, които не се разбират, недоразумения или липса на доверие. Искам да ви кажа, че в началото те бяха сдържани, но накрая бяха много откровени. И, е, както казах, моят обща преценка е, че имаме почтенно споразумение по показателите, принципа за създаване на показатели за резултатите, е, за да има постоянен диалог по политиката, къде сме, какво искаме да постигнем, какво не можахме да постигнем, за да вземем съответните мерки. Това беше основният резултат от процеса като такъв. Ние смятаме, че той беше положителен е, но подхода до сега е, улесни това, което искаме да направим. Сега стигаме до фондовете и за тенденциите, които мога да обобщя. Е, вие ги виждате в фишовете. Да, не по фонда за убежище и миграция и особено за убежището. Тук картината беше ясна. Имаме две групи страни. Първата е държавите членки, които са в затруднения, защото са подложени на силен натиск и държавите членки, поради географското си разположение, съвсем естествено са под натиск или опасност от натиск от висок брой на лица, които искат убежище или законна миграция. От друга страна имаме е, държави членки, които искат да създадат добре функционираща система, за да се облегчи натиска, да се справят с високия брой и е, искащите убежище и да се справят с е, законната миграция. Това бяха е, двете съставни елементи. Но трябваше. И всички се съгласиха, че трябва да има планове за бързи действия, за да може да се приложи член 32, особено способността за приемане, способността за спазване на закона по основни права, помощ, разграничаване между търсещите убежище, нередовни, незаконни мигранти и така. Така че е, това ще бъде е, е, голямата част от е, това, което искат държавите членки. Втората част е за интеграцията. Тук имаме и интересна дискусия по е, специфичните потребности от интеграция на искащите убежище. Те са различни от е, незаконните мигранти като цяло. Тук можем да споделим примери за успехи в някои държави членки, но е, броен е различен. И тук виждаме разликата между групата държави членки, където е, които повече или по-малко са свикнали е, да работят с потоците и с обработката на искането за убежище. И втората група са новодошлите страни. Тук имаш обмен на положителен или не толкова положителен опит през годините. Има две е, основни точки, на които се спряхме. Първата беше как да гарантираме достъпа до е, пазара на труда е, за тези, които искат убежище. Това е най-трудното. И как да подготвим е, достъпа до пазара на труда е, за. Е, which was highlighted a lot, was to set up synergies with the structural funds. Because за емигрантите. Сега, е, достъпа до допълнителните фондове. Сега, фонда за заетостта, социалния фонд и нашия фонд, това е от ключово значение. Нашия фонд е малък, е, като погледнем сумите по структурните фондове, но все пак на, на място те са от ключово значение. Ако е, погледнете на нещата конкретно, което потвърди нашата интуиция, че е, за е, да се интегрират е, хората, трябва да сме колкото се може по-местни, колкото се може по-местно да действаме. И така, сега имаме и фонд за връщане. Тук имаме ефективна политика по завръщане. Това е, е много важно, за да ни вярва обществеността, но трябва да вървим прогресивно и към доброволно завръщане. Всяка държава членка действа е, по свой начин, но въпросът е как да се сътрудничат чрез е, международни организации, като Международната организация по емиграция или Фронтекс. Но ако погледнете броя на лицата, които са идентифицирани като незаконни и други, които са вътре в страната имаме голяма пропуск. Има стратегия за попълване на тази пропаст и затова трябва да работим по доброволното завръщане. И накрая преразпределението и пре, е, смяната на, на, на как, как, как, да, как да се настаняват на нови места гражданите. Ние искаме да играем играта, да ги стимулираме чрез допълнителни средства. Можем да, участ... да очакваме затруднения през следващите години. Искам да ви кажа, че нямаше апетит за преместване на иммигриращи в други страни. Е, това са е, ключовите въпроси за е, фонда Обежище и емиграция, но във всяки фиш за отдална страна имаме подробности. И ако трябва да се спра накратко за фонда за вътрешна сигурност, особено за граничния контрол, тук имаме три основни цели, които се отнасят за всички в различни дози. Първо да се оборуват границите с съвременна технология. Това казваха всички държави членки и сигурно ще бъде подкрепено. Естествено, ние всички е, трябва да сме сигурни, е, че това, което се прави на национално ниво, трябва да бъде съвместимо с резултатите от е, законодателния процес по умни граници за да се избегне инвестиции от страна на държавите членки с технологии, които не са съвместими или не могат да се използват. Това е голямата котия, в която, така да се каже, всички гласуваха. И второ, как да функционират и да се управляват границите. Това е много важно. Говорим за управлението на границите и ние виждаме, че всички държави членки искат да се инвестира капацитет, технология, начин на е, общуване и най-вече по-голямо доверие между различните власти. И третото, за което много настояваме консулско сътрудничество, е, за да е, се е, наливат средства в Шенген визи. Е, защото ние сме в действителността на шенгенските споразумения за издаване на визи. Трябва да се уеднакви процедурата, в Шенген да бъде едно, а не фрагментирани реалности. И за това е, очаквам дейности, е, които да се осъществят в тази област, да се упростят процедурите и нашето разбиране, нашето разбиране спрямо трети страни. За е, вътрешната политика и полицията основният въпрос беше факта, че за първ път път, от когато и да било, се искаше е, държавите членки да определят многогодишна стратегия за сигурността. До сега, както всички знаете, тази област се подкрепеше от индивидуални проекти. Така че, първо, липсата на опис и естествената склонност на държавите членки да не са склонни да споделят стратегическите си възгледи за вътрешна сигурност, това, беше, е, това бяха основните затруднения в самото начало. И е, е, ние трябва да положим усилия за бъдеще, но всяка държава членка трябваше да обясни многогодишния си план за сигурност и е, ние преценихме как да подходим към този въпрос, как да се определят приоритетите и как да се приложи е, допълнителността, взаимодопълняемостта. Това стана възможност е, чрез определене на приложението на стратегията за вътрешна сигурност, е, е, политическия цикъл възоснова на анализите на Европол и основният въпрос, който изпъкна при диалога, беше първо е, е, обучение на властите, които прилагат законите. Може да се очаква, че това са програми за всички държави членки. Всички искат да инвестират в стандартен капацитет и сътрудничество между властите, които прилагат закона. Това е важно, защото обучението трябва да бъде е, гъвкаво. Втория въпрос беше приложение на трансграничното сътрудничество. И тук е, основният въпрос, по който имаше единодушие, е, е, борба срещу наркотиците, нови наркотици, тези, които се произвеждат възоснова на синтетични материали, как да работим с трафика на наркотици. И второ, имаше единодушие по киберпрестъпността. Това е нещо ново, разбира се, че не е чак толкова ново, но е, е виждаме как тук се сливат старото организирано сътрудничество и тероризма. Така че е, това е, е котията, в която е, се надяваме държавите членки да пишат в националните програми и накрая търговията с човешки същества. Това засяга много страни, това е крос-кантри, незаконна търговия на хора, на наркотици, на оръжия. Това е третия приоритет, с който се занимахме. И, и сега имаме доклад за всяка държава членка. Какво да се прави тук натат? Официалното така, представяне на националните планове, но, е, но има различни причини. Е, още не е влязъл в сила регламента. Държавите членки трябва да храносмелят информацията, особено за вътрешната сигурността. Е, те трябва да има единодействие между различните ведомства. Понякога те са фрагментирани, но вече казах, трябва до юли да получим този документ тогава ще влезе в сила правното основание и можем да прегледаме реалните програми. Това ние е, искаме офици... ние започваме да уменяме мнения върху съдържанието на националните планове. И нашето предвиждане е, че ако нещата вървят така, можем да започнем да приемаме програмите е, през последното три месечия на тази година, е, за да можем да постигнем всичко е, в началото на 2015 година. Това е плана. Е, смятам, че се заслужава да работим по този въпрос, защото е, това, което се представихме от самото начало, да говорим по същество, е, да се стремим по-скоро към цели и политика, а не да се занимаваме с процедурата. И, както многократно съм казал, аз мисля, че е много полезно да продължим политическия диалог. Зависи, разбира се, кои са участниците. Важен е политическия диалог с Европейския парламент, с вас, да мислим заедно е, как да е, осъществяваме мониторинг върху резултатите. Очаквам въпросите ви. Сега, както казах, ще проведем дискусия по темата, която беше засегнати от нашия гост. Първо, виждам, че има няколко депутати, които искат да вземат отношение по въпроса. Госпожа Леон. Благодаря, господин председател. Благодаря и за презентацията въпреки че не беше чак толкова детайлно, колкото искахме. Благодаря все пак за презентацията, която идва след тези многобройни месеци работа. Мисля, че много добре обобщихте проблемите, пред които сме изправени в нашия диалог относно различните програми. Изненадана съм и съответно имам няколко въпроса, които искам да ви задам особено по фонда за иммиграция и за обежище. Доколкото разбрах, не сте получили никакъв проект за национална програма. Правилно ли съм разбрал? Моля да ми потвърдите. Да, виждам, че кимате с глава. Добре, след като наистина не сте получили, в такъв случай тъй като говорихме много за минимални проценти, дискусията мисля, че трябва по време на диалога и дори след приключването му да сме сигурни, че тези минимални проценти са наистина спазвани от държавите членки. Ние много държим на това. И ако не е такъв случай, ще трябва също да получим допълнителна информация за причините за неспазване на минималните проценти. И ако комисията трябва да даде положително становище върху неспазването на тези проценти, на каква основа е взела решението? Мисля, че ще има възможност да го обсъдим по-подробно. Вторият елемент, на който трябва да се спрем по който трябва да внимаваме, е въпросът за консултациите на различните НПО-та и международни организации. Знаете, че много държим на това. На този етап вече имате ли някакви коментари в диалозите, които сте провели а, с държавите членки, как се гледа на този диалог а, и също а, провели ли сте диалог с тези международни организации и какво е било тяхното становище? И друг, друга обща забележка. Виждам много малко неща относно финансовите дейности е, извън Съюза. Този въпрос не е ли разглеждан? При това той е важен. Бихте ли ни дали допълнителна информация по тази част? Също връщам се на фонда обежище и миграция. Говорите за две или три групи държави членки според схемата за развитие на тяхната система за обежище, на обежище. При все това искам да ни кажете кои са тези държави е, членки, кои са в отделните групи, тези, които имат различна степен на развитие на схемите. И в втората група казвате, че има система за убежище, която е добре развита, въпреки че те не се сблъскват с големи миграционни потоци. Чета на английски. Защото са по-малко атрактивни а, иммиграционни дестинации заради по-низките помощи, които отпускат и заради ниското ниво, слабото присъствие на иммиграционни общности там малко тревожни на формулировка за мен. И а, едва ли не, че а, казвате, че иммигрантите търсят най-доброто законодателство с най-добрите помощи, социални помощи, когато си подават досиятата. Искам да чуя вашето становище. И също, пак относно а, фонда за иммиграция и убежище, за завръщането на иммигрантите, когато се казваше за силата на убеждение на комисията за доброволното завръщане. Искам да ви чуя как убеждавате за държавите членки за доброволното завръщане. Искам да видя какво функционира и какво не е от ваш личен опит. И се връщам отново към общите забележки ние а, бяхме предупредили също, а, че ще има трудност за достъпа за финансиране, най-вече НПО-тата. Такъв беше проблем и за предишния период и искам да ви попитам какво мислите вие за този предишен финансов период и как протече той според вас и мислите ли, че ще имаме някакво допълнително финансиране. Аз мога вече да ви кажа някои детайли за този фонд във Франция, т.е. няма да получим никакви допълнителни средства до а, последното тримесечие на 2014 за, а, хар, за различни разходи през тази година. А, и на този етап няма решение, което да се предвижда за междинната паза. Тоест, има закъснение по плащането за предишните периоди, несигурност за настоящите и е, не се знае какво ще стане за бъдеще и дали въобще фонда би могъл да понесе подобни забавения. Не искам някой от е, организациите да затворят, да пуснат кефенците. Сега господин Бронкс. Um, <clears throat> Благодаря ви. Колко средства са изразходени за обработката на молбите за обежище или са взети предвид условията, при които те са живели в своята страна по происход, коя страна се смята за опасна и коя страна се смята за рискова по отношение на религията, образованието и така нататък. Е, споменахте фонда за връщането на иммигрантите, дали това са нередовни или нелегални иммигранти или търсещи убежищи или двете. Колко средства се отреждат за тази цел, колко средства са разходени. Е, освен разходените средства, каква е целта на връщането, как се връщат по вода, по въздух или имаше и предложение на Frontex преди няколко години, без да се правят някакви проверки на начина по който това се случва. Госпожа Зипел има думата. Благодаря. Искам да засегна един друг въпрос вие споменахте интелигентните граници. Трябва да кажа, че направо вече съм ядосана, защото този парламент а, многократно е подчертал, че тази система за интелигентните граници а, според нас не е удачна. Ние се съмняваме в това, че проектът въобще има някакъв смисъл но тази система продължава да се предлага на държавите е, членки, но на комисията явно е все тая. Ние какво е, казваме? Опитва се да изфабрикува факти. Е, не, не го намирам това за нормално, просто да се изфабрикуват факти, които да се представят на държавите членки. Председателят говори без микрофон. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка след казаното от Биргит. Относно казаното, това, което днес обсъждаме, радвам се все пак, че държавите членки са решили да приготвят за първи път такива писмени документи. И още повече, че има и много важни политически последствия. Трябва да имаме допълнителна видимост върху фондовете, които се отпускат спрямо целите им. И бихме ли могли да предвидим проценти, които са дадени по приоритети в държавите членки? Тоест, обяснявам, да знаем процентите между използваните фондове за интеграция, за завръщане, за обежища, за да могат държавите членки, които са засегнати, да не а, отделят всичките средства само в едно отношение. Радвам се да чуя презентацията днес. При все това съм тъжна, че въпреки, че твърдо настоявахме комисията да дойде тук да ни а, направи своят отчет, да ни представи своят отчет, ето сега тук сме си. А, едва ли не трима души в залата а, и в крайна сметка мисля, че всички сме съгласни, че е много важно да има повече присъствие и да продължим да следим тази тема. И още веднъж казах процентите по държави членки спрямо целите. Благодаря. Merci. I don't see any other members. Благодаря. Не виждам други членове, които искат да вземат думата на този етап. Нека да се върнем към господин Мансервизи, който да даде отговор на зададените въпроси. Благодаря ви. Имаше няколко въпроса, които според мен могат да бъдат обединени. Euh, за да бъде ясно, ние, разбира се, говорихме за това, че ако не се спазват процентите, трябва да се обяснява защо. Но в нито един диалог не се обясни защо имаме дадени проценти при държавите членки. Тоест, диалозите не позволиха да има една, един вид таблица, където да се каже, ето, има ясна ориентация към, примерно, убежище или друго, там се заделя 20% или нещо такова. И за да разберем това, което става, на този етап няма да давам проценти, защото нито една държава членка не е поела твърди ангажименти. Мисля, че е важно комисията да продължи да води диалог с нас, защото колкото повече се приближаваме към националните програми, толкова повече тогава ще видим задължението по регламента да спазваме тези проценти и е, в противен случай да обясним защо не ги спазваме. И в този момент вече ще можем да бъдем по-точни. Тоест, всеки път искаме и се опитваме да извлечем някакви проценти, ориентировачни макар, но много рядко, може би никога дори, нямахме позиция, която да позволява да ни се каже, да, да кажем да, това е или не, е това и така нататък. Има и крайни случаи. Мога, мога да направя конкретни позовавания в диалога с Холандия, например, където властите ни казаха, имаме намерение да не използваме нито един европейски фонд за интеграция. но ние им казахме, а, факта, че няма да използвате нито един фон, това не означава, че ние няма да проверим вашите национални действия. А, но чисто и просто а, съгласуваме нещата. И на този етап не мога да кажа нищо повече. Това е. Второ, беше също повдигнато тук. Какъв тип консултации с гражданското общество и с неправителствени организации и другите международни? Доколкото е възможно, всеки път, когато има политически диалог, се опитваме да водим а, преди или след а, диалог също и с гражданското общество на дадените държави. работим по различни платформи, в които участва гражданското общество. Ще видим също и какъв е резултата. Що се отнася до фондове и наличност на средства, определено имаме проблем. Да, много често малките организации зависят от продължителното пускане на средства по фондовете и когато сега вече се взе решението за многогодишната финансова рамка, виждаме, че има разминаване. Финансовата техника предвижда, че бихме могли да работим и да използваме фондовете до 2016, т.е. на 16, т.е. може да няма никакви промени. Ние не можем обаче да наложим на държавите членки да използват фондовете сега. И относно фондовете, които се управляват директно от Европейската комисия и сега се изготвя многогодишна програма, друга многогодишна програма и работни планове за 2014 и 2015. Разбира се, че ще говорим с гражданското общество, особено що се отнася до а, някои фондове, и ще има предложение за, за съфинансиране, особено за централизираните фондове, за да се увеличи тавана, така както беше решено, 75%. Но така или иначе ще се опитаме да комбинираме различните елементи. Що се отнася до въпроса за идентифицирането на групите и на държавите, за които говорих. И а, езика, така да се каже. Той понякога е политически некоректен. Тоест, а, опитаме се да вземем това, което е най-близко до реалността на хората. И а, разбира се, тези, които търсят убежище, да, търсят най-изгодното законодателство за тях. А, всеки е, търсещ, търсещ убежище знае каква е разликата в достъпа до социални помощи в една или друга държава. Ето, погледнете какво става с Швеция и с Германия. И а, много хора, които са търсещи убежище, които са влезли в даден държава, искат да отидат в дадена друга. Това е реалността. Това е реалност, с която трябва да се съобразяваме. И аз винаги съм отказвал да играя играта, която ни се предлага, ами намалете социалните помощи, защото по този начин няма да е толкова. И, и така страната ще стане неатрактивна. Аз бих предпочела по-скоро да гледаме на тези хора по друг начин, защото те са вид инвестиция за обществото. А, така че ние се опитваме да говорим реално. Това, което е всъщност най-близкото до реалността. Не искаме да заклеймяваме тези хора или да ги осъждаме. Държавите, които са в групата под натиск, това са всичките държави, които са на първа линия, така да се каже. Средиземноморските държави, Италия, Кипър, България сега, Гърция, исторически Гърция също си има този проблем. И държавите, които отдавна се сблъскват с този проблем, вече се подобрява ситуацията. Но ето, примерно, Люксембург сега се сблъсква с ам, такива хора от Западните Балкани, които търсят убежище там, надали ще получат. Но, а, ето, виждате, и в други държави, например, във Франция също се правят реформи. А, и други държави, които въпреки създадения натиск, са успели да се справят с него. Например, Холандия, Австрия, системата видимо функционира. Германия също. Швеция, системата функционира. Но това не е причина, поради която нищо не, може, не бива да се прави повече. Напротив, трябва, базирайки се на опита и на вътрешната мобилност, да се подготвим за прилагане на член 33. Никой не отрича нуждата от планиране, спешно планиране всички стигнаха до заключението, че фактът някой да не е подготвен може да доведе и до щети за друга държава. И точно това се случи. Това са основните характеристики на тези две групи. Но и в двете е ясно, че трябва да следим целите, но в крайна сметка всичко ще ви стане ясно, когато получим проекто програмата. Относно завръщането. Никой от нас не е имал а, магическо решение. Това, което можем да правим е, че след като сме разбрали посланието от другата страна на парламента и да насърчаваме доброволното завръщане завръщанията във Франция са законови. Не може просто да се каже а, няма да ви подкрепим, ако правите насилствени завръщания. Те трябва, въпреки всичко, да стават в спазване на а, човешките права. Но имаше голям пример за доброволни завръщания такива ги насърчаваме. Разбира се, ще има и мерки, придружаващи мерки при завръщането. Например, не само, че няма да... Не само, че ще им дадем някаква сума, но също така зависи и от стандарта, от случващото си в страната, където даденото лице ще се завръща. Това е метод, който бихме искали да се прилага все повече, защото е много по-ефикасен и по-с по-дълготраен ефект и ако сътрудничим с международни организации, бихме могли да процедираме по-системно така. Относно външните фондове. Наистина има много държави, които още от самото начало обявиха, че искат да използват част от вътрешните национални фондове за тези външни цели. Испания, Франция, Италия и други. Разбира се, това е възможно, защото правното основание го позволява. Но това, което ние казваме, искаме а, това да не увеличава фрагментацията на Европейския съюз прямо трети държави. И за това работим толкова много в партньорски проекти по сътрудничество на мобилността. Например, Африка, Либия, там ситуацията е по-различна. Вече имаме обща платформа и я използваме, за да може всяка държава да декларира какво иска да прави и а, това да става в интереса на всички. Тоест има нужда от координация. Има нужда от координация и в фондовете, които комисията трябва да може да мобилизира. Те са истински инструмент за а, такива външни действия и също така фондовете, които ще бъдат използвани от колегите от външните служби, ЕВКО и други. И а, фондовете, които остават ограничени, трябва да а, действат по тези, а, ефективно по тези звена. Вече имаше няколко резултати. Е, частта иммиграция и мобилност започва да представлява по-голям процент в националните регионални програми на е, ЕВКО и на колегите, които работят с фондовете по развитие. Това е което мога да кажа и надявам се да видим в програмите. Относно въпрос. Свързан с това как се управляват връщанията и дали се прилага принцип, свързан с сигурност в страната на происход. Това обаче е нещо друго. Ние говорим за политически диалог и това е нещо друго. При всички случаи тази комисия би трябвало да подкрепи досегашните разходи, свързани с връщанията, но в бъдеще няма как да стане, няма национални програми. Ако сте съгласни, мога да ви предоставя информация за това какво е направено до сега и колко средства са разходвани. Най-добрият пример за това как ние е съпътстваме тези връщания с средства от Фонда за интеграцията. Това е един друг дебат, който ще ни отдалечи от темата. Относно интелигентните граници. Знам, че много критика беше изразена от Европейския парламент. Е, това не е, е нелегитимно, но не може да спрете комисията да изготви а, предложение по този въпрос. Вие като парламент, ако смятате, че този проект няма да продължи, това е друг въпрос. Ние изготвяме а, предложение, предприемаме всички мерки, за да го придвижим напред. Фокуса се поставя върху това, по какъв начин държавите членки могат да инвестират и не могат да ам, отрекат евентуалните резултати от тези ам, интелигентни граници. Проблемът не е свързан с интелигентните граници, ами с това какво правят в момента държавите членки. Ако погледнете назад преди 10 години, въпросът с интелигентните е, граници е, беше повдигнат. Е, споменаха се е, съвременните технологии по границите и сега този въпрос е а, е, приоритет в а, действията на всички летища и гранични е, региони. Държавите членки не трябва да вършат това по-отделно, без да има никаква оперативна съвместимост между тях и разбира се стандарти, свързани с защита на личната неприкосновеност, не винаги отговарят на нашите, на европейските стандарти добре е да се е, знае какви са целите, европейските цели и държавите членки да се ориентират към тях. Е, правното основание, разбира се, е, е ясно и оправдава тези действия. С сигурност не знаем дали ще бъде съфинансиран този проект, но ние имаме право да изготвяме предложение и го правим последователни сме с нашите действия. Да видим какво ще включа държавите членки в националните планове. Ние казваме, това е началото на диалога, не неговия край. Когато вече нещата напреднат, ще дойдем при вас, отново ще говорим и ще ви обясним за какво става въпрос. На този етап толкова. Председателя, благодаря ви. Обхванахме всички въпроси, които бяха зададени. Дали има допълнителни въпроси от депутатите? Комисията Либе се занима с, разходените средства до сега. Да, госпожа Сипел и има нещо да каже. Само на нещо ще кажа. Комисията си присвоява правото да изпълнява пред, е, предложения, дори и без да има взето окончателно решение по тях. Е, всеки трябва да играе своята роля сред институциите. Е, да, ще видим. Е, изразяват се критики, може тези критики да надделеят но става просто за съфинансиране за ам, разпределяне на нови технологии по границите. Не говорим тук непременно за интелигентни граници. Благодаря ви, господин Мансервизи. Смятам, че въпросите бяха засегнати много обстойно от господин Мансервизи и а, ще очакваме конкретни данни от вас за разходните средства до сега. Тази информация ще бъде разпределена след, сред членовете на комисията ЛИБЕ. Ще е необходимо време да се подготвят дискусиите, свързани с политически диалог, някои от досиетата да бъдат разблокирани е, разбира се, ние очакваме повече информация по въпроса. Благодаря ви на вас, на вашия екип. Време е вече. Това е. Това е, защото обхванахме а, всички въпроси. А, трябва да преминем към следваща точка от дневния ни ред. Ще се сбогуваме с нашия гост и ще продължим. So if you all agree, it'll be right on time. It'll be right on time, right? Ако а, нямат нещо против, ще продължим с точка 7. Посещение на делегация на комисията Либе в Швеция относно шведската съдебна система и шведските процедури по предоставяне на убежище със специален фокус върху непридружените непълнолетни лица. Господа Наталия Ресберг ще ни даде информация за посещението в Швеция. Госпожа Рисбек, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Ще ви уведомя за посещение, което се проведе преди почти една година не, ние се възползвахме от богатите контакти, информацията, която ни предоставиха. Ние отразихме срещите в доклад, който не само вече беше обсъден, но също беше гласуван. Ще бъда кратка, тъй като е, почти е, вече няма депутати. Ще бъда кратка е, от гледна точка на формата, всичко беше много добре организирано. Благодаря и на службите, е, и на преводачите е, по формата на самата организация. Е, активно участие от страна на колегите което беше много полезно в една обстановка на гостоприемство, в дружелюбна среда и можахме да обсъдим по-задълбочено е, проблемите, които бяха определени. Е, това е, всъщност проблемите беше шведската съдебна система, процедурата по убежището и с колегите бяхме решили да поставим ударение върху въпроса за непридружените малолетни. Така че имахме е, възможността да се срещнем с е, е много политици, представители на местните органи за самоуправление, е, е, общински съветници, а също така и много министри, министрите на иммиграцията и политиката по е, убежището, министърката на правосъдието, е, е, госпожа е, държавния секретар по въпросите на правосъдието, техните сътрудници, техните съветници. В нотата, която ви изпратихме, сме изключително доволни от срещата. Обсъдихме шведската процедура по обежище и най-вече как чуждестранни малолетни са придружени, е, посрещнати и придружени в Швеция. За нас това беше много важно. И е, после при много разговори отново обсъдихме шведската съдебна система и съдебното сътрудничество. Получили сте доклада, получили сте нотата. Като един импресионист пунктуално е, ще споделя впечатления от срещите по процедурата по убежище в е, Швеция е, просто е, ние попаднахме на изключително е, важни събития, които продължават да бъдат много парливи. Приемане на сирийски бежанци продължават тези прииждания, защото има много голяма сирийска диаспора в Сирия. Говорим за май миналата година, когато въпросът беше парлив. как както за Сирия, така и за много други страни. Все още нямаше организиран отговор, но в Швеция е, всичко протичаше благоприятно за нещастните сирийски бежанци. Е, по е, непридружените малолетни кои са те, е, как са придружени те. Много се е, радваме, че бяхме в Швеция, защото Швеция създава отлично впечатление по това е, как се работи с непридружени малолетни. Швеция е пример по третиране на тези лица в неблагоприятно положение, приема, който им се оказва, виждаме как правомощията се разпределят в Швеция. За разлика от други страни членки на Европейския съюз, е, е, правомощията е, не са на държавни органи, компетентни в случаите са общински органи, които трябва да приемат в кавички квоти от най-придружени малолетни лица. Та, е, запознахме се с е, правомощията на общинските органи. Е, ние проявихме много жив интерес и по процедурата, която се прилага. Методът е колективен, обединява се работата на много експерти. Винаги се е, работи е, в екип. Не е разделено е, прием, настаняване и така нататък. А освен това, се спряхме и на обстоятелство, което не се обработва по различен начин в държавите членки. Прехода между навършването на пълнолетие на 18 години и как продължава да се работи с тези млади хора, защото те са млади хора, докато навършат 21 година, за да могат е, тези млади хора да не се окажат напълно изоставени е, и е, объркани в момента, в който им подарят торта за навършване на 18 години. Въпросът беше как се организира закрилата на младите хора след навършването на 18 години. Получихме и сведения с организацията на шведската съдебна система, сътрудничеството. В тази област ние се запознахме с мултидисциплинарен подход, е, метод, който е специализиран за работа с деца е, работихме и по оценката на възрастта. Почти свършвам. В други страни, в Холандия, например, сме наблюдавали пример за е, технически трудно приемлива е, работа и методика, family tracing, как се определя настойника, това е всъщност водеща линия в доклада ми за работа с непридружени малолетни. Всички колеги го приеха с широко мнозинство. И изобщо червената нишка беше сътрудничеството между държавата, общините, социалните работници, това беше нещо важно. Е, това е, което имах да споделя с вас. Надявам се, че е, не говорих дълго. Това са мои впечатления, импресии от посещение, което продължи два дни в е, Стокхолм и в общините от графството на Стокхолм. Благодаря, всичко беше ясно. Има ли някой, който иска да взема отношение? Ако не. Да, в такъв случай ви благодарим. И стигаме до доклада на господин Енджо за делегацията в Лисабон. Става въпрос за посещение делегация на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани в Лисабон на 18-19 юли 2013 година. Госпожина Енсио е тук. Той беше ръководител на делегацията. Съвсем накратко за делегацията в Лисабон. Майк, Майк, мистер Енсио. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Ситуацията е подобна, защото делегацията е, се проведе е, през юли миналата година. Е, посещението беше доста интересно. Целта беше да проведем задълбочена дискусия, свързана с дейностите и целите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите ЕЦМНН. Разгледахме работната програма, с какво занимава администрация, за какво се разходват средствата. Волфан Гълц е, е председател и с управителя на управителния съвет също се срещнахме както и с висши експерти. Задачата на ЕЦМНН е целта да дават консултации при изготвянето на съответното законодателство, освен това да събират, анализират и разпределяват информация. Агенцията предоставя информация за ситуацията на наркотиците в Европейския съюз. Работят и в сътрудничество с Европол по отношение на доставката на наркотици. Анализират се нови е, тенденции. Наблюдават и програмите на държавите членки в тази област, изпълнението на политиките, свързани с наркотиците, наркоманиите. Европейският център няма много добри мерки, свързани с държавите членки, изпълнението на политиките, свързани с наркотиците. Срещнахме се с експерти от Европейския център те ни е, предоставиха обстойна информация за ролята на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани. Е, те се занимават с наблюдението на психотропни е, вещества, така наречените легални вещества работят за насърчаването на съответните мерки в държавите членки, работят по изготвянето на стратегии и планове за действие. Агенцията работи и е, съвместно с редица международни организации. Съществуващото сътрудничество е, между ЕЦМНН и Европейския парламент и най-вече с комисията ЛИБА и с комисията ЕНВИ и комисията за бюджета. А, и сътрудничеството е плодотворно и ефективно. Работи се по новите психотропни вещества. Ам е, ролята и опитът на Европейския център са много важни, що се отнася до проучването на тези психотропни вещества. Мога да кажа, че бюджета на агенцията е бил намален с 5% за 2014 година, като се има предвид обаче отличната работа на Европейския център. Ам за противодействие на а, а, трафика на, и, по, и употребата на наркотици. Това е жалко, а, защото работа на Европейския център е важна за нашите млади хора и за стабилността на обществото. Работата на Европейския център ни показва, че е важно да се придаде по-голяма важност на действията на ЕЦМНН. Ние очакваме засиленото сътрудничество между Европейския център и Европейския парламент. Това е което мога да кажа. Благодаря ви за вашето внимание е, и за вашето представяне. Има ли някой, който иска да е, взема отношение по въпроса за посещението в Лисабон? Нека да продължим да продължим с към последната точка, защото след това имаме е, заседание на координатите е, в 11.30 часа. Ще има представяне от господин Тиери Ван Схубрук. Той представлява Делойт Белгия сътрудничество с тематичен отдел е по искане на комисията Либа беше изготвено проучване. Ще проведем подотворена дискусия. Господин Ван Схубрук, имате думата да представите проучването в въпросната област. Имате думата. Благодаря. Ще ви напомня накратко целите на проучването относно даване на прозрачност, особено в област и финансиране на НПО-тата в области като миграция и вътрешни работи. Изчисляване също на това финансиране под директното ръководство и също намаляване на административната тежест на НПО-тата. И накрая ще ви представя ситуацията на мерките, предприяти от Европейската комисия, осигуряване на прозрачност и ефективност ам, от, и, от, по, евре, по европейското финансиране. Имаше много а, интервю с различните заинтересовани страни, имаше количествени анализи на, на данните свърз, взет от системата за прозрачност на финансите и също регистъра за съвместна прозрачност. Имаше също проучване на 10 казуса, представени от НПО-тата, например Caritas, Transparency International, различни фондации, свързани с жертвите на тероризма и други. И така, нека да стигна на... Нека сега да премина към първата тема принципи на финансиране на Европейския съюз към НПО-тата. Знаете, че трябва да има такава дефиниция първо на европейско ниво и а, се предвижда финансиране на НПО-тата. Голяма част от тези фондове се прилагат на практика от НПО-тата. И в това отношение финансовите регламенти и правилата за прилагане нпо да се третират както всички други бенефициенти на фондове. FTS и GTR те работят по... В FTS има отчетност и прозрачност, а също и в GTR, съместният регистр. Относно системата АБАК на Европейската комисия, там се включват възможности да се излагат формулировки на различни правни единици, както и неправителствени организации. Те се считат също за такива, с които работят по хуманитарни цели. И Основните препоръки са да се стартира междуинституционален диалог и а, а, относно потенциалното ниво на дефинициите в Европейския съюз, относно НПО-тата. Е Идеята е да се финансира, да се измери по-добре начин на финансиране на НПО-тата и прозрачността. И в този контекст също трябва да търсим начини за подобряване на прозрачността и функционирането на FTS и GTR и а, да се включат по-добре всички данни за НПО в АБАК системата на комисията. Относно втората точка, която сме се набелязали, а именно изчисляването на финансирането на НПО-та благодарение на детайлен анализ. Той възлиза на около 12 милиона евро за 2010, 11,9 милиона за 2011, около 30 милиона за 2012. И за да се контролират тези суми, е, има измерване, изчисление на всяка информация, която е достъпна по FTS. Общата сума е сравнително ограничена. Такъв е, е случай с другите програми. Около 90% са по споделено управление. Финансирането е, включва както оперативните, така и административните разходи имаме 7% кап или плоска ставка на възвръщаемост на наплащане обратно административните разходи. ще видите, че други, други държави, като например Швейцария, също връщат подобни разходи по същата схема, обикновено 7%. Там се покриват и комуникациите, и събирането на допълнителни средства. Там може да има до 9-10%. Вече казах, че ще бъде добре да има специфично а, разделение на НПО-тата от организации с а, благотворителна цена. И а, тази цифра от 7% по-скоро отговаря на нуждите на НПО-тата, но е сравнително ниска за другите благотворителни организации. Стигам до третата основна точка. Административната тежест на НПО-тата. Девет от 10 случая, които разглеждахме, посочват, че административната тежест е голяма голям проблем за прилагането и оползотворяването на европейските фондове. И колкото по-тежка административната тежест, толкова повече средствата, ограничени вече, се е, отклоняват от крайното си предназначение. Имаше значително подобрение, е, въпреки че все още съществуват проблеми. И бихме могли да препоръчаме на Генерална дирекция вътрешни работи да усили диалога с неправителствените организации, за да види какви са насоките, които би трябвало да спазват и да използват по-добре различните процедури. А също нека да използваме възможностите, за да се синхронизират функциите и системата за управление на различните генерални дирекции, защото има много генерални дирекции, където много непиота, които кандидатстват за помощи от различни генерални дирекции. И също, относно програмата 2014-2020, можем да имаме многогодишно финансиране. Това осигурява стабилност и сигурност на НПО-тата, а също трябва да въведем упростяващи процедури и гъвкав механизъм за отговор на спешни ситуации. Сега стигам до последната тема относно прозрачността и еф ефективността на европейското финансиране за НПО-тата. Тук важното е да се знае, че въпреки многото правила и процедури, които вече са изградени, за да се осигури а, прозрачност и ефективност, изследванията показват голям брой слабости на системата, поне така го заявяват заинтересованите страни, например, недостига на а, обратна връзка, липса на добра обратна връзка от НПО-тата за това, за това как са опозотворени средствата. А, също невъзможно е да има съфинансиране а, и по-голямата част от персонала а, би, трябва да работи на доброволни начала. Липсват също така насоки за измерване и оценка на а, ефекта от работата на НПО-тата и а, също не се използва достатъчно докладът относно проектите, а, от НПО-тата. Тоест, е, НПО-тата считат, че а, трябва информацията да става обществена и да, ста, да е достъпна за другите НПО-та, само така всички ще се а, получат. И с това прекратявам. Thank you for the presentation of the NGOs financiation by the European Union. Uh, uh, Благо... Благодаря ви. Това беше по инициатива на Комисията по граждански свободи. Сега имаме време за дискусия. Господин Пикъл иска да каже нещо. Заповядайте имате думата. Благодаря, господин председателю. Е, радвам се, че комисията Либе поиска извършването на това проучване. Данните трябва да бъдат предоставяни на Европейския съюз, за да се знае дали средствата, които са отредени за тези цели, се разходват по ефективен начин. Дали ам, ам, тези средства стигат до тези, които, за които са предназначени, дали средства се използват за целите на проекта и ако е необходимо да се предприемат мерки за внасянето на подобрения с цел намаляване на административния товар, за упростяване на процедурите. Това беше целта всъщност на проведеното изследване. Нещата се развиха много положително и сега разполагаме с резултатите. Те са интересни, защото предлагат анализ, като проучването обхвана някои от неправителствените организации. Не бяха обхванати всички, но все пак разполагаме с анализа и можем да се занимаем с резултатите от това проучване и те да се използват за подобряване на работата между институциите и неправителствени, неправителствените организации. Благодаря ви за което и сега имам два въпроса. Първият въпрос е следният. Вижда се в една от точките, че средствата се разходват само за неправителствени организации, които се администратират централно от Европейска, Европейския съюз средствата са били увеличени почти тройно. Е, имате ли обяснение за това, защо НПО са получили тройно повече средства за тези две години? Имам и друг въпрос. Беше казано, че само определени НПО могат да бъдат проучвани. Но освен това направихте опит да обхванете и НПО, които а, действат на национално ниво, а, да предвидите средства и за тях и да получават и те информация. Това е част. А, 20% от средствата са изплатени за а, проекти, които са организирани на централно ниво. Това са законодателните изисквания. на 8, 80% се разходват по а, програми и проекти на национално ниво. Това не е включено в изследването. Моят въпрос е, опитали ли сте се да получите информация и а, от националното ниво, а, там където се, изпъл, използва, където се изпълняват съответните проекти, имало ли е проблеми с получаването на информация и знаете ли вие дали а, в Европейската комисия има поглед върху това какво се случва точно на национално ниво? Има ли същата прозрачност, а, същото ограничение на средствата, същите тавани? Видяхме, че има таван от размер на 7%. На европейско ниво този прак се спазва, но когато говорим за 80% от средствата, които се разходват на национално ниво, сега за мен не става ясно а, как точно стоят нещата, но вие имате ли информация, имате ли яснота по въпроса, дали на национално ниво нещата се случват по същия начин или по по-различен начин. А, имате ли достъп до информация за проекти, които се осъществяват на национално ниво? Благодаря ви, господин Пека. Госпожа а, Бион иска думата. Няма да се връщам на съществото, защото не съм прочела това проучване, е, признавам си и се извинявам. А, така че нямам забележки по същността но по-скоро относно формата. Говорихме с господин Матен Свици от комисията за първите стъпки за прилагането на националните програми за фонда ПВР. Ще се спрем всички на трудностите, е срещнати от НПО-тата с фондовете. Е, и тук ни представяте това проучване. Аз имам проблем с сроковете. Тоест, ние сега реформирахме правилата за използването на фондовете. Много дълга и тежка работа. И сега вие тук с закъснение ни представяте тази програма. Т.е. има някакво разминаване защото различните правила, сложните, сложността, трудности за диалог и така нататък, то е всичко, което чухте, чухме за предишния период, би било полезно във вашият анализ и във вашите препоръки. може би на този етап бихте могли евентуално да ни кажете малко по-детайлно как точно протича вашата работа и тук ни представихте тези слайдове. Със сигурност има няколко конкретни примера и бихте могли да ни кажете, надявам се сега, как това се вписва в работата, която вече е свършена, защото иначе си говорим, си работим в паралелни вселени. Господин Господин Ван Шумбрак, ако искате да вземете отношение, ще започна с последния въпрос, свързан с, с сроковете на изследването. Не мога да ви дам този отговор, защото изследването беше приключено в края на, на миналата година и ам, а, тези резултати бяха направени. В, в кратки срокове и не мога да коментирам по този въпрос. Да се върнем към въпроса на господин Пиркъс и това, което каза той за увеличаването на средствата от е, по е, фонда за централизирането финансиране. Моят колега ще даде е, повече информация. Да, имаше увеличаване на средствата, но няма някакви специални разяснения по този въпрос. Това са проекти, които ние сме оценили и съответно са отпуснати средствата за тези проекти. Програмите и проектите са достъпни за всички, не само за неправителствени организации, също и за публичния сектор. Така че в програмния период са определени е, набор от средства, които се разпределят на отделните проекти. Е, ще се върна на другия въпрос за споделеното управление. 80 до 90% е, се разходват на национално ниво има а, известна липса на прозрачност дори на европейско ниво. Има инициативи на европейско ниво, като тази система за прозрачност на разходване на средствата. Наблюдават се средствата, които са отпускани на НПО и на други бенефициери. Не е съвсем а, ясно как се случват нещата на национално ниво. Министерствата а, се ангажират с разпределението на средствата, но информацията не е достъпна на централно ниво. На страницата на, на ГД вътрешни работи има линкове към съответните министерства и се вижда какви средства са отпуснати на, за проект на национално ниво. Относно препоръките, Има един съществен проблем. Не съществува определение на европейско ниво, което да позволи такъв вид отчитане. Препоръката е институциите да работят съвместно, да а, определят а, понятието за НПО, за да вече да може да а, се из, извърши и измерване в количествено отношение да има по-добър начин на отчитане и съответно информацията да бъде достъпна и прозрачна. Информацията свързана с финансовата система. Благодаря ви. Имате ли нещо друго, което да кажете по това проучване? То е включено в програмата за проучванията поръчвани от комисията Либе. То беше програм програма за 2014, но се извършва 2013. Това е. За сега изчерпахме дневния ред и ам, ам, заседанието на координатите ще започне през 11, в 11.30. С координаторите ще обсъдим въпросите за разпределението на докладите, съответните точки, информационните звена. Следващото заседание ще се състои в Брюксел на 31 март и на 1 април. Благодаря ви за вашето участие и сътрудничество. Albeit.